<clears throat> Добър ден, колеги. Започваме с дневния ред днес. Първо, приемане на дневния ред. Има ли желащи да се изкажат? Няма. Приемаме дневния ред. Значи, съобщение на председателя. Няма такива, или поне няма какво да спомена конкретно, затова преминаваме направо към следващата точка, номер 3. Европейски фондове за рисков капитал и Европейски фондове за социално предприемачество. Както знаете, една от точките отпадна и координаторите на политическите групи възразиха делегираният акт може да бъде отхвърлен. Това означава, че днес трябва да проведем дискусия по този въпрос. I am not very... И така, трета точка от дневния ред. los papeles. Sí, Fondo de Capital efectivamente. Este asunto que ha sido dado al, asignado a la señora Pietekainen и... И така, госпожа Пятикайнен отговаря за този доклад. 2013 година започна работата по този процес. Искахме инвестициите да станат по-привлекателни, по-лесен да е процеса. Нещата не бяха така гладки обаче и ще има известни промени, които да довършат цялостния пакет. Днес имаме първи обмен на становища между членовете на комисията. Давам думата веднага на докладчицата. So... Uh, Благодаря. Чухте вече за тези два регламента. Те влязаха в сила 2013 година. Идеята е да има две, добровол... две доброволчески структури – за да може участниците на пазара да набират инвестиционен капитал, за да се насърчава новаторство след малките и средни предприятия в цяла Европа. Както знаете, необходима е тази инициатива, тъй като рисковият дългосрочен капитал и средства като цяло а, са липсващи в Европа. Как може тези потребности от дългосрочни инвестиции да бъдат напаснати с инвестиционни възможности и средства с тази цел. Настоящото предложение е част от е, плана за действие за Съюза на капиталовите пазари. Искаме да разширим малко приложното поле и да стане малко по-лесно тези фондове да набират средства в цяла Европа, да инвестират там, където имаме нужда. От дългосрочни рискови инвестиции. Какво се казва в предложението? След като всички заинтересовани страни говориха, решиха три аспекта да бъдат променени да се разшири броя на менеджерите, които могат да управляват такива рискови фондове, да увеличат броя дружества, в които може да се инвестира от тези фондове и регистронния процес, както и трансграничните продажби да бъдат по-ефтини и по-достъпни. Подкрепям тези цели напълно. Има някои елементи, които в предложението на комисията трябва да бъдат поправени, но може ли парламента да отиде малко по-нататък? Парламентът е съгласен. Тези действия, които се предлагат, може би не са много елегантни и може да увеличат рисковия капитал като цяло в общия паричен съюз. Okay. The, uh, Какви са древните проблеми които бих посочила и които бяха обсъдени. Най-големият проблем ще бъде как ще протече процеса на одобряване, както и надзора върху тези фондове в Съюза. Хората казват, че тъй като държавите членки имат различни правила, е много трудно да се създадат паневропейски фондове, които да търгуват навсякъде. Има такива ограничения. Искаме един съюз на капиталовите пазари, който да е реален. Необходимо обаче процеса на одобрение да протича на европейско ниво – Вероятно държавите членки няма да са съгласни с едно такова предложение, но аз мисля това да предложим. Вместо компетентния орган да е държавата членка, това трябва да бъде ЕСМА или Европейски орган за ценни книжа и пазари. ЕСМА трябва да регистрира управляващите лица при определени условия и така нататък. Конкретният надзор вече може да бъде споделен между държавите членки на европейско ниво. А държавите членки да извършват конкретен надзор. Още нещо, което обсъдихме. Трябва ли да пипаме праговете? за да може само професионални инвеститори да участват. Над 100 хиляди за непрофесионални инвеститори. Доста е висок този прак от 100 хиляди. Дълго се говори по този въпрос, когато регламента беше тук при нас предишния път. може да се занижи този прак на 50 хиляди за да може малките инвеститори да вложат парите си. Така или иначе, това може да бъде обсъдено. Знам, че рисковият капитал е много рисков и трябва да защитим дребния инвеститор. Още един въпрос, който трябва да проучим в бъдеще, е дали да се създаде една такава структура на захранващ фонд вътре в рамките на този фонд на рисков капитал. Няма да го предложа в този регламент, но това може да бъде предложено от парламента при следващия преглед, да го предложим на Европейската комисия и тя да го разгледа. Идеята е следната. Имаме доста инструменти, както знаем, на пазарите и потребителите могат да ги ползват. Те са рискови. Говоря за краудфандинг. Предпочитам да няма долна прагова стойност, а горна прагова стойност, да речем 10 000. Така ще разбирам добре продукта. Той няма да бъде пакет, може да бъде слънчевата енергия, може да бъдат новаторства, някакви свързани с нови процеси. Това е дългосрочен план, който е високорисков. Така обаче дребните инвеститори могат да работят и се инвестират средствата там, където трябва. Знам, че това е много спорен въпрос и е добре да го обсъдим. Частните средства ще бъдат необходими точно в тази сфера. На трето място таксите за квалифицирането на лицата, управляващи рискови фондове. Те трябва да са едни и същи, тъй като пазарите са на едно и също ниво и държавите членки не трябва да могат да налагат по-високи изисквания или такси. Същото е и относно поясняването. Какво означава предварителен маркетинг, след това маркетинг, за да може фондовете да са ориентирани и да знаят къде могат да си пуснат продуктите. След това може да се използват обществени фондове, които да са нещо като донори или да захранват рисковите фондове. Това се прави в някои държави членки. Добре, е обаче да бъде изяснено в този регламент, че този тип захранване е с обществени средства на фонд за рисков капитал няма да бъде забранено и няма да се смята за държавна помощ. Това са основните елементи, има още някои. които мога да повдигна, но нека сега да чуя коментарите от докладчиците в Сянка, чуя вашите коментари и после ще отговоря. Благодаря. Благодаря. Нека сега да чуем докладчиците в Сянка. Госпожа Берес. Три минути имате. Нека да спазваме времето, тъй като в 9.45 гласуваме. Благодаря. Аз ще играя ролята на господин Гоцолино днес. Искам да се съсредоточа върху три елемента. Питам се обаче дали едно от предложението на докладчика прага, например, за краудфандинг не може да се определи послед, посредством РТС. Трите основни момента. Господин Коцолино иска да говори по тях и ще говоря на английски, макар че не обичам да говоря на английски, но така ли, че ми е написал текста на английски и аз ще го изчета. Трите елемента, които го притесняват, са свързани с средното. Десети член – собствени средства – Предложението на комисията ЕСМА или Европейския орган за ценни книжа ще залага тези прагове, а той смята, че това трябва да е написано в а, регламента, а не в а, RTS. Така ще има по-голяма правна сигурност. Той смята, че 50 000 евро трябва да е първоначалния капитал, а допълнителния трябва да е една четвърт от фиксираните разходи. Собствените приходи или разходи трябва да бъдат инвестирани в ликвидни активи, за да може да бъдат е, налични, ако има нужда от тях. Този нов метод може да бъде много интересен за да нямаме нелоялна конкуренция между тези средства, където праговите може да бъдат по-високи. Хубаво е да има а, ликвидни активи. След това 16.2 за таксите. Там се казва, че не може да се налагат такси от надзорния орган в държавата членка. Надзорът обаче на тези фондове трябва да се извършва и съответните разходи трябва да бъдат покрити. Най-вероятно бъдеще ще има повече надзорни функции. Трябва да има също така и равни условия за всички и да няма разграничаване между местните дружества и чуждестранните, като се налагат такси. Той смята, че трябва да се запишат такси в предложението за регламент. Смятам, че предложението на Европейската комисия за по-високи такси трябва да бъде внимателно огледано. След това пропорционалност. Той би изменил предложението, като създаде един двоен режим. По този начин рисковия капитал ще може да използват е, европейски етикети и да използват е, специален режим. Няма да има допълнителна тежест за тези е, фондове, когато фондове са под 13 милиарда евро. Милиона, извинете, евро пропорционални режими за управляващите фондове, когато активите, които се управляват, са между 20 милиона евро и 500 милиона евро. И трябва да дадем възможност на древните фондове за рисков капитал да използват тези така наречени етикети без ограничение. Това ще даде голям стимул за засилване на пазара и да има растеж на инвестициите в този сектор. Смятам, че това е информацията, която може да включим, но е хубаво да има и стимули за дългосрочни инвестиции. Благодаря. Екаре, господин Камал отсъства, някой ще го замести ли от името на групата? Не. Алде. Благодаря, господин председател. Аз говоря от името на Кора. Тя не е тук, тя е в чужбина и се извинява за това. Аз споделям в голяма степен това, което тя е написала. За Кора важният проблем е доста фрагментирания пазар и това, че той разчита на банковото посредничество. Тя подкрепя Съюза за капиталовите пазари и е за нови инструменти за диверсифициране на източниците на капитал. И то не само за стартиращи предприятия, но и а, когато то се развива те се нуждаят в този етап от доста капитали за бърз растеж. Ето защо европейските предприятия на този етап отиват да търсят финансиране в Силиконовата долина в САЩ. Затова е необходимо да има увеличаване на капитала, особено рисковите капитали, фонда за социално предприемачество, те трябва да са отворени на, за всички предприятия, които са в рамките на определения прак. Необходимо е да се работи в тази насока. Оценката на въздействието на комисията показва ясно, че що се отнася до рисковите фондове, е, има липса на транс граничен бизнес и законодателството трябва да допусне повече гъвкавост и повече пропорционалност. Това са две послания от страна на Кора към нашата парламентарна комисия. Благодаря. Благодаря ви. От името на Гоя, господин Папа Димолис. Благодаря, Добро утро! Искам да благодаря на госпожа Пети Кайнен за нейното изказване днес и за работата, която е свършила до тук. Също намирам за полезни изказванията на госпожа Берес и госпожа Голар. Аз разглеждам тези въпроси в контекста на съвременното развитие на Европейския съюз. Тези средства могат е, да бъдат е, използвани след като се направи надлежна оценка. Трябва да се види какви са проблемите, как могат да се разрешат, как да се стимулират е, регионалните и националните економики, как могат да се подпомогнат дружествата. Има доклад за оценка на изпълнението и там се съдържат доста разочароващи данни. Там се вижда, че до април 2016 година в плана ИЮВЕКА, фондовете за рисков капитал, са успели да създадат само 70 фонда, които отговарят на 4,5 милиарда евро. Едва ли това може да ни удовлетворява, като се съпостави с първоначално набелязаните цели. Що се отнася до европейските фондове за социално предприемачество в Европа, за сега те са само 4 на обща стойност 32 милиона евро. Тоест е необходимо да видим по какъв начин бихме могли да подобрим използването на тези фондове, какви да бъдат критериите за финансиране на проекти от тези фондове и по какъв начин да наваксаме пропуснатото. Най-големият проблем е свързан с липсата на трансграничен бизнес и с активите. Но кой трябва да има достъп до тези фондове? Какви трябва да бъдат праговете, които да допускат участието и кои трябва да бъдат управителите на тези фондове? Сегашния прак от 55 е, е твърде висок, особено за някои държави и региони. И трябва да обмислим намаляването на прага. Освен това, трябва да се запитаме дали добре работят тези фондове, за да стимулират економиката, като подпомагат частно частност малките и средни предприятия и колко бързо и как можем да помогнем на унези предприятия, които първоначално са свързани с по-висок риск. Трябва да се запитаме също защо тези фондове са използвани само в 8 държави членки. Очевидно е, че не сме могли да подпомогнем социалната економика и рискови предприятия в цяла Европа. Това, което наблюдаваме е, че държавите с по-висок риск отново изостават. И ние подсилваме економиките на такива региони и държави, които най-малко се нуждаят от стимулиране на техните економики от най-малка помощ. Ако разгледаме ситуацията като цяло, не съм убеден, че действително сме подобрили ликвидността на малките и средни предприятия, особено у нези, които се намират в крехки економики и как можем да ги съпоставяме с развитието на по-големия бизнес в по-силните економики. Затова ми се струва, че трябва да се върнем към въпросите, свързани с критериите за броя на заетите лица, за да помогнем на малките и средни предприятия и на статиращите предприятия. Благодаря. От групата на зелените има ли някой, който иска да вземе думата от EFDD? Е Господин Вали. Благодаря, господин председател. Искам да се откажа от името на Марко Дзани, който е в Комисията по бюджета в момента. Той е докладчик сянка по този доклад в нашата група. Принципната линия на доклада е... Одобряваме. Важни са тези документи, както и цялата идея за съюз на капиталовите пазари, но това няма да сработи според нас, защото особено в еврозоната, не са разрешени големите проблеми, общите проблеми, економическите проблеми. Все още имаме дисбаланс, чисто валутен дисбаланс, тъй като имаме фиксирани валутни курсове, които водят до разлики и това води до несигурност на тези, които искат да инвестират в Европа. И затова инвестициите отиват в онези държави, където хората се възползват от този дисбаланс, като например в Германия, а в, на юг никой не иска да инвестира. Трябва да се разреши този проблем, а, за да има повече инвестиции. Трябва да има и предлагане и търсене. Държавите, които имат излишък, трябва да инвестират, трябва да задвижват економиката или няма да се деблокира ситуацията и ще има нужда от обществени инвестиции. Правилният начин би бил Северна Европа да инвестира в недобре развитите райони на юга. Това обаче няма да се обсъжда на предизборната кампания в Германия, предполагам. Така или иначе, за инструментите ще ги анализираме технически, конструктивно, що се отнася до критериите, свързани с прозрачността и най-вече допълнителността които трябва да предлагат тези фондове. Искаме парите да се инвестират в новаторство, в теми свързани с устойчивостта, социално, социалната и екологичната. Мисля, че това ще е линията, която ще защитава колегата. Важно е обаче да не се забравя това, което казах в началото. Тези инструменти няма да функционират, ако първо не деблокираме проблема с дисбаланса в валутния съюз и проблема с търсенето. Германия трябва по някакъв начин да промени, как да кажа, религията си, за да може да а, продължат нещата, иначе ще пропадне зоната. Благодаря. Благодаря ви, господин Вали. Отново дам думата на госпожа Петикайнен, за да направи заключения. Thank you. Благодаря. Благодаря за всички направени бележки. Доста от тях могат да бъдат включени. Забелязах, че има доста силна подкрепа за намаляване на прага за собствени средства до 50 милиона, защото за сега изглежда има по-силна подкрепа за този подход и това е нещо положително. Благодаря ви, госпожа Петикайнен. Обсъждането ще бъде на 12 януари. Крайният срок за изменение е 24 януари. 27-28 ще бъдат разгледани измененията. Плана е да гласуваме в комисията на 22-23 март и да влезе в пленарна зала за гласуване през месец май. Имате ли някакви въпроси? Ако не, благодаря на всички ви. Веднага ще преминем към следващата точка от дневния ни ред, а именно гласуване. Yeah, colleagues, please. Уважаеми колеги, моля ви да заемете местата си. We will start a very important voting. Започваме с важно гласуване. За това ви моля първо да направим проверка. Пробно гласуване. Нека да направим пробно гласуване. Начало на гласуването. Because only 39 have voted. 49. Има доста хора, които все още не са гласували, ако присъстват в залата. More people to vote. Още чакаме заместник-председателите. Окей. Okay. Voting card of Marcus. No... Карта за гласуване на Маркус не работи ли? А, има гласуване, въздържал се. Or <laughs> just some, some Eurobond for, for exactly. No. Sorry, we, we, we got confused a little. Малко се объркахме. Все още ли проверяваме? Да, да, да. Все още е правно гласуване. Аз ще реша за какво точно гласуваме при правното гласуване. Okay, so we... Край на правното гласуване. Преминаваме сега към истинското гласуване фондове на паричния пазар. Преди да дам думата на докладчика, искам да напомня на колегите, че Наташа Малик е за последен път на наше заседание. Знаете, че тя е член на нашия секретариат, изключително компетентен човек, която изключително компетентно работеше по доста от файловете, включително по файла за фондове на паричния пазар. Искам да й благодаря и да й пожелая успех. Thank you. We will miss you. Ще ни липсваш. Сега Нина. благодаря, господин председателю. Благодаря ви, колеги. След повече от три години най-сетне стигнахме до споразумение по регламента за фондове на паричния пазар. Преди да гласуваме, искам да благодаря на много хора. Първо, на екипа за водене на преговори Прайан Хейс, Джозеф, Демеси, Джули и на вас, господин председателю, за вашето участие. Това беше едно от най-сложните досиета, по което сме работили, но ние бяхме изключително упорите, благодарение и на участието на секретарията, на Наташа и на Клаудия. Постигнахме споразумение, което е, е балансирано, обхваща някои от въпросите, свързани с системния риск, които ни притесняваха. Тези инвестиции могат да финансират реалната економика, да създават растеж и работни места и това е важно. Както вече казах, ако разполагам с две минути, искам да кажа, че постигнахме много. Ние прекъснахме връзката между подкрепа на спонсорите, въвеждането на LEF и също диверсификация на правилата за ликвидността и други въпроси. Мисля, че бяха отчетени нашите притеснения в голяма степен. Надявам се, че при гласуването днес колегите ще дадат своята подкрепа. Искам да благодаря също на Европейската комисия и на Словашкото председателство. You, Nina. Благодаря, Нина. Действително, това е много важно постижение да бъде одобрено, одобрен този регламент т.е. свързани с сенчеството банкиране. Гласуваме договорения текст по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 37 гласа за, 8 против, 3 въздържали се. Текстът е одобрен. Поздравления! Сега преминаваме към проекто доклада за секюритизацията. Доклада е на Пол Танг, също много важно досие. Ще изчакаме една секунда. мен. Изменение 109. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис А. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Б. За? Против? въздържали се, приема се. Компромис С за, всъщност разделно гласуване, първа част. Първа част на компромис С, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се, компромис F. F. За, против, въздържали се, приема се, компромис FA. За, против, въздържали се, приема се, компромис Г. За, против, въздържали се, приема се, компромис Х. За,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 против, въздържали се, приема се. Компромис ОА за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б, П за, против, въздържали се, приема се. Компромис ПА за, против, въздържали се, приема се. Компромис Q за, против, въздържали се, Приема се изменение 464 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. Компромис, извинете, 467 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Р за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Т за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по текста с внесените изменения. По именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 44 за, 4 против, 1 въздържал се. Сега гласуваме законодателната резолюция по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 44 за, 3 против, 2 въздържали се. Сега гласуваме решението за започване на преговори с съвета. Поименно гласуване, начало на гласуването. Още един колега чакаме да гласува. Край на гласуването. 44 за, 4 има против, 1 въздържал се. Приема се. Поздравления за докладчика.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 14 за, 9 против. Гласуване по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Същия резултат. Сега ще гласуваме за решението да започнат преговори с съвета. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. 44 маса за, 5 маса против. Приема се. Поздравление за докладчика. Now, where is we have competition, correct? Yeah, competition reports, yes. We need a voting list. Who has a voting list?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 Сега а, проект доклад по собствена инициатива по годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията. Господин Сани е докладчик. Компромис А за против, въздържали се. Приема се. Компромис Б за против, въздържали се. Приема се. Изменение 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 70 за, против, да проверим 70-то изменение. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 71 за, против, да проверим. 71. во Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Има технически проблем, затова го ще гласуваме отново по 71-во изменение. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Край на гласуването. 26 са за. Приема се. Компромиси С, Д и Е за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 92 за. Против. Приема се, но нека да проверим. Не мога да преценя. One colleague still could vote. No? Okay, vote is closed. Край на гласуването. Приема с компромис F за против въздържали се. Приема се. Компромис G за против въздържали се. Приема се. Изменение 99 за против въздържали се, приема се. Искате ли проверка? Нека да проверим. Still to colleagues to vote. Още двама колеги трябва да гласуват. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Uh, amendment Изменение 100 за, против. Не виждам как го са социалистите. За. Добре, нека да проверим. Still Please vote. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. изменение 101 за против, въздържали се, приема се. Компромис хаш, първата част за, против, въздържали се, приема се, втората част за, против, да проверим Втората част. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. This was the second part. Това беше втората част, нали? Изменение 118 за против, въздържали се, приема се. 119 за против, въздържали се, приема се. 120 не, това е обхванато от 121 за против, да проверим 121. Край на гласуването отхвърля се компромис и... А, има разделно гласуване за социалния дъмпинг. Това не беше отразено в моя списък за гласуването. Първата част на компромис и за, против, въздържали се, въз... приема се втората част. А, до... проверка по първата част. Проверка по първата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. По втората част за, против, въздържали се, Приема се изменен 125 за против въздържали се. Приема се 126 за против въздържали се. Приема се 128 за против въздържали се. Приема се компромис от за против въздържали се. Приема се компромис от 2 за против въздържали се. Приема се компромис К за против въздържали се. Приема се ком... 149 за против. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим 149. Моля, гласувайте. Please, colleagues, vote. Окей. Моля, прекратете гласуването. Отхвърля се. 150 за. За. Моля ви, вдигайте ръцете. За, против. В... Да проверим 150-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 151 за. Против. Да проверим. 151. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 153 за. Против. Въздържали се. Приема се.

Okay, vote is... Край на гласуването. Приема се 155-то. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Л. За, против, въздържали се, приема се. Компр... Изменение 167 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 171 за, 171 за, против, да проверим. 171. Край на гласуването. Отхвърля се. 172 за. Против въздържали се приема се. 173 за против, въздържали се, отхвърля се. 174 за, против, да проверим. 174 моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 181 за, против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, отхвърля се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 100, 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. 182 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис М. Не смятам, че предишното изменение трябва да се гласува, така че компромис М, първата част за. Против. Да проверим първата част на компромис М. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас повече. По втората част за против въздържали се приема се 184 за против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, приема се. 190 за, против, въздържали се. По 190 НП как гласува? Нека да проверим 190. Моля, гласувайте. Thank you.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 Край на гласуването. Приема се. 194-то, по-скоро не, отпада. 197 за, против, да проверим 197. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 78 за. Против. Да проверим. Моля, гласувайте. 198. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се отново с един глас. 199 за, против въздържали се, отхвърля се. 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. 201 за, против, въздържали се, при, е, отхвърля се, 202 за, против, въздържали се, отхвърля се, а, първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се, 203 за, против, мисля, че се приема, но да проверим. Моля, гласувайте по 203-то. Край на гласуването. Adopted. Приема се с един глас. 207 за против въздърж... въздържали се да проверим. Моля, гласувайте по 207. Окей, okay. vote is closed. Край на гласуването. Макдоналд все пак проби. Изпечели компромис Н за против въздържали се, приема се. 220 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис О за, против, въздържали се, приема се. 223 за против, въздържали се, приема се. 225 за против, въздържали се, приема се. 226 за против, да проверим 226. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 227 за. 227 за, против не мога да разбера как гласува НП да проверим 227. Против ли сте? Добре. Край на гласуването. Приема се. 228 за, против. Да проверим 228. Моля, гласувайте.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 Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис О2 с устното изменение. Трябва да види обаче как гласувате. Вдигайте ръцете. Значи, отхвърляне на устното изменение – сега гласуваме компромиса без устното изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 260 то за, против, въздържали се, отхвърля се. 249 за, против, въздържали се, да проверим. 249-то, моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се 247 за, против, въздържали се, приема се. 251 за, против, въздържали се, приема се. 261 за, против, въздържали се, приема се. 263 за, против, въздържали се, приема се. 265 за, против, въздържали се, приема се. 266 за, против, въздържали се, приема се. 277 за, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Oh, sorry. Okay, we, we move back now. No, you cancel? Okay, so we... Да, трябва да се върнем към компромис П. Извинявам се, за против въздържали се приема се и сега 277, моля гласувайте по 277. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 278 за, против, въздържали се, отхвърля се. 283 за, против, въздържали се, приема се. 284 за, против, въздържали се, отхвърля се. По първоначалния текст на параграф 15 за, против, въздържали се, приема се. 285 за, против, въздърж... да проверим 285-то. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 286 то за, против въздържали се, приема се. 288 за, против въздържали се, отвърля се. 292 за, против, въздържали се, отхвърля се. 290 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 290 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 289 за, против, въздържали се, приема се. 291 за, против, да проверим. 291, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 293 за, против, въздържали се, приема се. Но нека да проверим. Моля, гласувайте. 293. 293. Край на гласуването. Приема се. 294. 294 за, против, въздържали се, приема се. 297 за, против, въздържали се, отхвърля се. 296 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 295 за, против, въздържали се, приема се. 298 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. Изменение 301 за, против, въздържали се, приема се. 302 за, против, въздържали се, приема се. 303 за, против, въздържали се, отхвърля се. 304 за, против, проверка. 304. Гласувайте. Vote is closed. Is rejected. Отхвърля се 305 за, против, въздържали се, приема се. 306 за, против, въздържали се, отхвърля се. 307 за, против, въздържали се, отхвърля се. 308 за, против, въздържали се, отхвърля се. 309 за, против, е, проверка по 309, моля гласувайте. 309, vote is Отново гласувайте. Oh vote is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 310 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. По 310 гласувайте. Vote is closed. Rejected. Отхвърля се. 311 за, против, мнозинство, но пак ще проверим гласовете. Sorry, you too early. Again. Отново. 311, моля гласовете. 311. Okay, now we can close the vote. Is... Край на гласуването. Приема се. 312 за. Не, това пада. Е, Първоначалния текст. Преминаваме. 313 за, против, въздържали се, отхвърля се. 314 за, против, въздържали се, отхвърля се. 315 за, против, въздържали се, отхвърля се. 316 за, против, въздържали се, приема се. 319, така ли? 319 за, против. Проверка по 319 гласовете. Vote is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 320 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 321 за. Против. Въздърж... Извинете. Проверка. Гласувайте. Vote is closed. Adopted. So we go directly to... Приема се. Преминаваме на 327. За. Против. Проверка 327. Гласовите. Vote is closed Adopted. Приема се 328 за. 328 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис R. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 330 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 331 за. Против. Мисля, че се приема. Нека да направим електронна проверка. Vote is closed. Adopted. Three... Приема се. 332 за. Против. Въздържали се. Не, електронна проверка. Vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се. 333 за против, проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 334 за, против, въздържали се, отхвърля се. 335 за, против, въздържали се, приема се. 336 за, против, въздържали се, отхвърля се. 338 за, против, въздържали се, отхвърля се. 340 за, против, въздържали се, отхвърля се. 343 за, против. Приема се, но нека направим проверка. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис С. За, против, въздържали се. Приема се. Amendment 3. No, it's covered. 346. Exactly, no, because here says go to 43, but ah, there was a mistake in that. Okay, compromise. И така, компромис Т. За, против, въздържали се. Приема се. 349 за, против против, въздържали се, отхвърля се, 351 за, против, въздържали се, отхвърля се, 352 за, против, въздържали се, приема се, 353 за, против, въздържали се, приема се, 355 за, против, въздържали се, приема се, 356 за, про, за против, проверка. open. Моля, гласувайте. Vote is closed. Rejected. 358. 358 за, против, въздържали се, отхвърля се. 359 за, против, въздържали се, отхвърля се. 361 за, против, въздържали се, отхвърля се. 360 за, против, въздържали се, отхвърля се. 362 за, против, въздържали се, приема се. 363 за, против, проверка по 363. Моля гласувайте. Vote is closed. Is rejected. Compromise U. Отхвърля се. За против въздържали се приема се. Компромис U2 или U2 за против въздържали се приема се. Изменение 365 за против въздържали се приема се. 366 за против. Проверка по 366. Моля гласувайте. Vote is closed. Adopted. Приема се. 368 за, против, въздържали се. Проверка по 368. Мисля, че е приятно, но вдигайте високо ръка. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 369 за, против, въздържали се, приема се. 370 за, против, въздържали се, приема се. 371 за, против, въздържали се, приема се. 372 за, против. Проверка 372. 372. Vote is Прекратете гласуването. Приема се. 373 за. Против. Проверка. Изглеждате уморени. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 374 за против. Проверка по 374. Гласувайте. in favor? Okay, so it's adopted. Приема се. 375 за, против. Проверка по 375. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 377 за. Против. Проверка. Не вдигате ръка. 377. Моля, гласувайте. Гласувайте. Не искате да гласувате. Прекратете гласуването. Приема се. 378 за. Против. Въздържали се. Приема се. 379 за. Против. Проверка по 379. Моля гласувайте. Vote is Прекратете гласуването. Приема се. С един глас. 380 за. Против. 380. Моля гласувайте. Моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Моля, прекратете гласуването. Приема се. 383 за. За, против, въздържали се. Приема се. 384 за, против, въздържали се. Приема се. 385 за, против, въздържали се, приема се, 386 за, против, въздържали се, приема се, 387 за, против, въздържали се, приема се. 388 за, против. Проверка по 388, моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 391 за, против. Проверка по 391. Гласувайте. Адолфо, open the vote. 391. Моля, гласувайте по 391. Still a number of colleagues to vote. Има още колеги, които не са гласували. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 395 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 392 за. Против. Въздържали се. Приема се. 394 за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото пада. Другото е гласувано. 392 го приехме. No, because... No, 3, no, no. 394 is compatible. Не, 394 е съвместимо. И така, 394 бе прието, 393 пада, 396. Ще се гласува сега. 396 пада ли? Oh, favor... За. Против. Exactly. Yes, but as 393 has fallen, so we... 393 падна, така че 396. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 397 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 398 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 399 е, за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 400 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 402 за, против, въздържали се, приема се. 403 за, против, въздържали се, приема се. 404 за, против, въздържали се, приема се. 405 за, против. Проверка на 405. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 406 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис В за, против, въздържали се, приема се. Изменение 408 за, против, въздържали се, приема се. 410 за, против, въздържали се, приема се. 411 за, против, въздържали се, приема се. 413 за, против, въздържали се, приема се. 415 за, против, въздържали се, отхвърля се. 416 за, проверка. 416, моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 417 за, против, въздържали се, отхвърля се. 418 за, против. 418, моля гласувайте електронно. For 418. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис В2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 422 за, против, въздържали се, приема се. 423 за, против, проверка 423, моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 424 за. Против. Въздържали се. Приема се. 425 за. Против. Проверка 425. Мисля, че се отхвърля, но не съм сигурен. Не вдигате ръка. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 426 за. Против. Въздържали се. Приема се. 427 за. Против. Въздържали се. Приема се. 428 за. Против. Проверка на 428. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас. Останалата част пада и отиваме на 434 за. 434 за. Против. Въздържали се. Приема се. 437 за. Извинете.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 като блок ще го гласуваме. Анблок, съгласни ли сте? Не сте съгласни? Добре, не може. Инта едно за. Инта едно за. Против, въздържали се, приема се. Инта 2 за. Против, въздържали се, приема се. Инта 3 за. Против, въздържали се. Инта 3, електронна проверка, моля гласувайте. Vote Прекратете гласуването. Приема се. С достатъчно мнозинство. Инта 4. Бе включено. Инта 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Инта 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Инта 8. За. Против. Въздържали се. Проверка по Инта 8. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Инта 9 за. Против, въздържали се. Приема се. Имко 1 за. Против, въздържали се. Приема се. Имко 3 за. Против, въздържали се. Приема се. Имко 5 за. Против. Проверка по имко 5. Моля, започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. Останалата част на имко гласуваме анблок до 19 ли? Не, до 18. От 6 до 18. от 6 до 11 последно. Но те са покрити, така че 2. 7, само 7. Добре, само 7. Не, няма блок. Изгубихме време с това. За, против, въздържали се, приема се. Имко 14. За, против, въздържали се, приема се. Имко 14 за, против, въздържали се, приема се. Имко 15 за, против, въздържали се, приема се. Имко 16 за, против, въздържали се, приема се. Имко 17 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против. Мисля, че е прието. 21 за, против, въздържали се, приема се. Тран 2, не, Тран 1. Втора част. Тран 1 за, против, въздържали се, приема се. Сега Тран 2 за, против, въздържали се, приема се. Може ли на блок да гласуваме? Има ли проблеми тук? Докъде? Okay, so 3... Тран 3 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, Проверка, Тран 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5 за, против, въздържали се. Приема се. 6 за, против, въздържали се. Приема се. 7 за, против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 против, въздържали се, проверка. Трам 15, моля гласувайте. Това е ключово гласуване явно. Vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се. 16 за, против, въздържали се. НП, как гласувате? За. Значи се приема. 17 за, против, въздържали се. Не виждам позициите на другите групи. Моля, гласувайте по 17. Vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се 18 за, против, въздържали се, приема се 19 за, против, въздържали се, приема се. Искате анблок ли сега вече да се гласува? До 26, добре, от 19 до 26, анблок, нека да, за, против, въздържали се, 27 за, против, въздържали се, приема се, 28 за, против, Въздържа... Не, всъщност 28 проверка. Моля гласувайте. Very good. Чудесно. Приема се. Добре. Агри анблок? Не. Не. Не. Controversial агри. So... Има много спорни въпроси явно в агри. Агри едно. За. Against. Против. Проверка Агри 1. Моля гласувайте. Агри 1. Моля гласувайте, гласувайте. Yes, but you don't close the vote when they have not voted. Uh, no, no, I said vote because... Казах гласувайте, защото много хора трябва да гласуват. Агри 1. Моля гласувайте. Please vote, colleagues. Колеги, гласувайте. Okay. You are tied. Ah, last effort. И накрая прекратявам гласуването. Приема се. Агри 2. За. От 2 до 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка по 9. Моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се останалата част от Агриан Блок. Да, Агриан Блок. За, против, въздържали се, приема се. Едно за, против, въздържали се, приема се. Две за, против, въздържали се, приема се. Три. Не, това беше изменение едно, няма значение. Приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение ли? Нека да проверим. Искате проверка и веднага проверяваме. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Пет за. Против. Въздържали се. Приема се. 6 за против, въздържали се, приема се. Не, вие сте против, не разбрах. Добре, синхронизирано вдигайте ръка. Шесто изменение, моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 7 за, 7 за, против, въздържали се. Приема се със сигурност, но ако не си дигате ръцете, аз трябва да проверя. Значи проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 8. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Проверка по 13. Моля гласувайте. 13. Vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се. 14. Не. Първоначален текст от 9 до 10 Съображение за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, Проверка по 15. гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се, тъй като е равен резултата. Агри. Един по първо съображение за. Агри. За. Значи трите на Агри Анблок. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, отхвърля се, 17 за, против, въздържали се, приема се, 18 за, против, въздържали се, отхвърля се, първоначален текст пада, 19 за, против, въздържали се, не виждам зелените. Вие къде как гласувате? Гласувате за, значи се приема 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромис W за, против, въздържали се, приема се. Компромис Y за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37 за, против, Проверка по 37. Край на гласуването. Приема се компромис Z. За, против, въздържали се. Приема се. Измене 44 за, против, въздържали се. Приема се. Не гласуваме 45, тъй като е сходно. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против. Алде, вие как гласувате? Електронна проверка, 48 проверка. Vote is closed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 Край на гласуването. Равен резултат. Отхвърля се 52. За, против, въздържали се, приема се. 53 за, против. Зали. Проверка по 53. Моля, гласувайте. Yeah. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се Агри Анблок. За, против, въздържали се. Приема се. Електронно гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. Има колеги, които още не са гласували. Прекратете гласуването. Край на гласуването. 33 за, 6 има против, 5 има въздържали си. Поздравление на докладчика. Please, rapporteur, take the floor. Докладчикът има думата. Благодаря, господин председателю. Ще бъда кратък. Мисля, че това беше едно от най-големите предизвикателства за настоящата година и съм изключително признателен на всички колеги за техния принос. Най-искрено им благодаря. Има три основни неща, които постигнахме с този доклад. Е, ние постигнахме напредък е, по признаването на това, че данъчното правосъдие е част от правилата за конкуренция. Също постигнахме напредък е, по цифровия пазар. И на трето място, най-важното, според мен, да се помогне за развитието на економиката на споделянето. Благодаря ви за подкрепата, за това, което направихме с акцент върху устойчивостта и социалните ценности. Искам да благодаря и на останалите асоциирани парламентарни комисии. Техния принос беше изключително важен. Благодаря и на Масимо Коломбо от секретарията на както и на моите сътрудници, които бяха двигателите в този процес. Благодаря. So, Уважаеми колеги, зная, че гласуването ни отне доста време. Моля ви да заемете местата си отново. Yeah, Colleagues, Уважаеми колеги, за мен е огромно удоволствие да приветствам с добре дошъл министър на финансите на Словакия, председател на съвета по економически и финансови въпроси ЕКОН, Кофин Петър Казимир, който е наш гост, за да представи постиженията на словашкото председателство в сферата на економическите въпроси. Словашкото председателство беше много успешно и за мен е голямо удоволствие да съобщя, че вчера беше предприята още една важна стъпка. Беше постигнато политическо съгласие по време на триалога за регламента за проспектусите, което е важен стълб на Съюза на капиталовите пазари. Благодаря ви. Благодаря на вашето председателство за отличната работа и за отличното сътрудничество с Европейския парламент. Днес ние гласувахме по още едно много важно досие, а именно фонда на паричния пазар. Както вероятно знаете, съветът във вторник тази седмица постигна съгласие и по ЕФСА 2, което също е важен аспект на работата ни. През следващите месеци ние ще работим по това досие и се надяваме, че ще достигнем до успешен завършък. Днес е, искам да отбележа също економическия диалог, е, който водим. Още веднъж искам лично да ви благодаря за положителното сътрудничество с е, парламента през това полугодие. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Най-напред искам да ви благодаря, че гласувахте пакета за секюритизацията. Това е изключително важно за пазара на този етап. След постигнато съгласие вчера за проспектусите, днешното гласуване по секюритизацията също е изключително важна стъпка за Съюза на капиталовите пазари. И и двете неща са от особена важност. За мен е удоволствие, че съм отново в Европейския парламент, да се срещна с представителите на комисията ЕКОН. Това е последното ми явяване като председател на ЕКОФИН. Искам да ви запозная с основните достижения по време на нашето председателство по програмата на ЕКОФИН в областта на економическата и парична политика. През втората част на тази година имаше доста промени, както вътре, така и извън Европа. За щастие, последните данни показват, че економиката за сега е устойчива, но това не е гаранция за дългосрочен растеж и стабилност има значителна несигурност относно перспективите за економическо развитие Брекзит, многото избори, последните събития в Италия, промяната на администрацията в Съединените щати. Има и други събития, и ще е необходимо време, за да можем да разберем какъв ще бъде точно ефекта им върху Европа. По време на нашето председателство ние се опитвахме да предвижим напред законодателните досиета, както и да разбием табуто в съвета и да проведем статистически разговори за бъдещето на Европа. и благотворният триъгълник на структурни политики, фискални политики и инвестиции беше също в центъра на вниманието ни. Инвестициите, структурните реформи е нещо, което се следва от предишните години. Но беше поставен по-силен акцент върху някои елементи и ще започна с стабилната фискална политика. Вие знаете, че един от основните проблеми, с който трябваше да се справяме, беше свързан с процедурата за прекомерен дефицит на Испания и Португалия. След оценката през лятото на комисията, че тези страни не са предприели ефективни действия, съветът прие решение за неефективни действия и засили процедурата за неизпълнение. Комисията е на мнение, че финансовите глоби срещу Испания и Португалия не трябва да се налагат. Съветът нямаше желание да отхвърли това предложение на комисията. Вие сте запознати с тези въпроси, тъй като водите структуриран диалог с комисията. Освен това, размените мнения с финансовите министри на двете страни, въпреки че цялостният процес не винаги беше съвсем ясен за съвета. Имаше някои забавения. Процедурата по прекомерен дефицит принуди двете страни да предприемат ефикасни действия през десента и това е основната цел на фискалните правила да има адаптация. И така накрая имаше хепи енд за всички заинтересовани и това е важното, въпреки че имаше доста слухове. Относно фискалното стабилизиране, спазването на фискалните правила е изключително важно, за да се гарантира устойчивостта на публичните финанси и за доверието към всички. Фискалната политика също трябва да следва цели за макроекономическа стабилизация. ЕКОФИН и Еврогрупата проведоха дебат по предложението на комисията и това показа колко сложна е тази тематика. Показа също, че фискалните правила на Европейския съюз не са създадени с цел да отчетат тези цели за макроекономическо стабилизиране. Затова словашкото председателство определи като основен приоритет да се задълбочи економически и паричен съюз и това да се направи на министерско равнище по време на неформалния екофин през септември се проведе дискусия с акцент върху фискалния капацитет на еврозоната, за да бъдат туширани големите макроекономически трусове. Това беше преди табу за някои от колегите, за някои от нас в съвета. Финансовите министри обаче проявиха конструктивност в голяма степен. Освен това, тази тема беше на дневен ред и на заседанието на ЕКОФИН през декември. Тази среща ще се проведе през настоящата седмица. Ние ще изслушаме комисията като последица от доклада на петимата председатели. Комисията също предостави информация по Бялата книга за бъдещето на Европа, която ще излезе през март 2017 година и която също разглежда бъдещата архитектура на економическия паричен съюз. През юли проведохме интересен обмен на мнение с финансовите министри и с членове на Европейския парламент и бих искал да благодаря на парламента за това, че е хвърли светлина върху тази важна сфера на дейност. Въпреки, че гледните точки по чувствителни въпроси са различни, има широко разбиране в съвета, че економическия паричен съюз все още не е достатъчно устойчив и са необходими допълнителни мерки. И се надявам, че към края на тази година 2017, когато държат толкова много избори, Съветът трябва да продължи важната дискусия по тези въпроси и да постигне съществен напредък. Относно инвестициите, това беше друга важна тема за нас и ние постигнахме впечатляващ напредък, следвайки препоръките на Европейския съвет. Съвета Екофин предприе общ подход към FC 2.0 от на 6 декември Екофин също внесе някои адаптации и ние искаме да се удължи не само продължителността на действие на фонда, и аз действително се надявам, че това ще доведе до подобряване на колич... качествените аспекти, като допълняемостта, географското и секторно покритие, акцент върху климатичните действия, както и по-целенасочена помощ от Европейския консултативен център по инвестициите. Продължаването на функционирането, подобряването на, на целите за по-широко прилагане на ЕФСИ също ще доведат до съживяване и до подобряване на производителността. Надявам се, че по време на Малтийското председателство ще се проведат разстрелните преговори. Когато говоря за инвестиции, искам да се спре и на външния инвестиционен план. Както казах пред вашата комисия през юли, справянето с първопричините на миграцията е виш политически приоритет за нас, отчитайки ситуацията в отделните държави и се радвам, че ние успяхме да доведем до успех в преговорите по трите досиета за преразглеждане на външния мандат на Европейската инвестиционна банка, също банка за, фонда за гарантиране и Европейския фонд за устойчиво развитие. Относно банковия съюз, целта беше да се завърши банковия съюз. Това беше важно а, за а, нашето, както и за бъдещите председателства. По време на нашето председателство ние продължихме да работим а, по пътната карта, адаптирана от съвета през юни настоящата година. И дискусиите ни бяха лесни, тъй като трябваше да намерим нужния баланс между споделянето на риска и намаляването на риска. Нашето председателство успя да разгледа на техническо равнище цялото предложение за европейска схема за гарантиране на депозитите. Нашето председателство също следише постигнатия напредък по мерките за намаляването на риска, въведени от комисията миналата седмица и мисля, че в Страсбург ще го представи също. А, така че в председателството а, за, ще започнем да, техническите а, разговори още утре. Друго положително развитие е, че а, сега а, продължава техническата работа по общите гаранции за единният оздравителен фонд. През ноември на съвета ЕКОФИН ние постигнахме напредък относно Съюза на капиталовите пазари. Някои се съмняват, особено след напускането а, на Обединеното кралство, дали ще има напредък по това досие. Но все пак ние трябва да продължим да работим, за да не си самонавредим. Трябва да се намерят е, допълнителни и альтернативни канали за финансиране, тъй като това е изключително важно за мнозина предприемачи. Заедно с докладчика сме радо сме е, да е, съобщим, че вчера беше постигнато съгласие по регламента за проспектуса те вчера вечерта, което е изключително важно за Съюз на капиталовите пазари. Искам да използвам тази възможност, за да припомня, че съвета постигна съгласие по преговорния мандат по пакета за секюритизацията миналия декември. Знае, че Европейския парламент днес гласува по това досие. Благодаря за този коледен подарък за Съюза на капиталовите пазари. На работно равнище. Ние постигнахме също и съгласие по европейските фондове за рисков капитал и европейските фондове за социално предприемачество и следващата седмица ще бъдат формално одобрени от Корепер. Относно финансовите услуги, миналия месец след интензивни преговори между парламента и съвета беше постигнато политическо споразумение за проекто регламента за създаването на регулаторна рамка за фондовете на капиталовите пазари. Разбирам, че след окончателното одобрение в съвета и Корепер вчера, това е важна стъпка, днес ЕКОН също е гласувала за това важно законодателство, така са законодателните органи значително допринасят за подобряване на финансовата стабилност в Съюза. Благодаря ви отново. През ноември съвета също договори преговорен мандат за предложение в подкрепа на предоставяне на информация на потребителите относно финансовите услуги. Надяваме се да се постигне съгласие в началото на следващата година под Малтийско председателството. Освен това беше одобрен на мандата на съвета за преговори по преразглеждане на четвъртата директива за борба срещу прането на пари. Това а, до края нашето председателство. Борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма е изключително важно както за Европейския парламент, така и за съвета и съм убеден, че и двете институции ще работят за постигане на положително споразумение следващата година. Най-сетне стигнахме и до глазурата на тортата, въпросите за данъчното облагане, борбата срещу данъчните измами беше един от основните приоритети за нашето председателство и съвета ЕКОФИН – бяха постигнати доста неща. Относно прякото облагане бяха постигнати съществени резултати през началото на ноември, след като съвета прие заключение по критериите и процеса, водещ до създаването на европейски списък на юрисдикции, които не съдействат за данъчни цели. Това е в продължение на решението на групата по кодекса на поведение относно облагането на бизнеса и юрисдикциите, което ще, ще бъдат обект на контрол през 2017 година. Освен това, има споразумение за директивата за альтернативно административно сътрудничество по данъчни въпроси ДАК 5. Това е в отговор на, на изтеклите документи, а, така наречените панамски документи, тъй като стана ясно, че е необходимо да се направи повече, за да а, не се допуска такова а, укриване на фондове в огромни мащаби. И така се надяваме, че ще можем да се справим по-добра степен с избягването на плащането на данъци. Освен това, съвета прие заключение относно създаването на справедлива, конкурентна и стабилна система за облагане на дружествата в Европейския съюз. Има четири предложения в този пакет директивата против е, е дан, е, избягването на данъци АТАТ-2, механизма за решаване на спорове по двойно данъчно облагане, е, двойно СТБ и тройно СТБ. През декември Екофин беше постигнат значителен напредък по измененията на АТАТ-2 относно хибридните несъответствия с трети държави. Това е в продължение на работата на предходните председателства. Успяхме да стабилизираме 95% от текста на директивата, което ще позволи на Малтийското председателство да приключи работа по това досе в началото на следващата година. Ние очакваме становището на Европейския парламент по това досие. Относно косвеното данъчно облагане, постигнахме напредък по няколко досиета, заключения за подобряване на сегащите правила по ДДС за трансгранични операции. Те обхващат някои аспекти, свързани с подобряване на сегашните правила на ЕС в рамките на, СЕ, на ДДС, така наречения дефинитивен ДДС режим. Освен това, Екофин също отчете постигнатото в преговорите между ЕС и Норвегия относно ДДС пространство и беше единодушно одобрен текста на словашкото председателство като основа за постигане на споразумение. Словашкото председателство постигна съгласие и по заключенията на съвета относно акцизите върху алкохола и алкохолните напитки и ще бъде представен законодателен акт през 2017 година. Относно данъчното облагане, в заключение искам да кажа, че Екофин прие а, също и а, становища относно това дали а, да се включи а, ДДС измамите в обхвата на така наречената директива ПИФ, директивата за защита на финансовите интереси на Съюза. Надяваме се, че това досие ще бъде съживено. Вчера беше адаптираното. Така, това е също важен момент. И последно няколко думи за бюджета за следващата година. С това ще приключа изказването ми. Въпреки, че това е тема, която не попада пряко в ресора на вашата парламентарна комисия, позволете ми обаче да изразя своето удовлетворение от постигнатото между нашите две институции по време на помирителната процедура по бюджет 2017 година. Обеден съм, че бюджетът е стабилен, и той също показва и солидарност и отчита основните тревоги на европейските граждани с акцент върху миграционната криза, засилване на вътрешната и външна сигурност, стимулиране на растежа и създаването на работни места. Всичко това е важно. Освен това се предлагат доста повече средства и за Еразъм Плюс. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Това показва, че действително вашето председателство е свършило огромна работа с доста постижения. Господин Балц има думата. Благодаря, господин председателю, господин финансов министр. Благодаря ви от името на ЕНП. Благодаря ви за вашето сътрудничество по време на словашкото председателство. Благодарим ви за добре свършената от вас работа, както от вас, така от вашите колеги и от вашите сътрудници. Относно Банковия съюз казахте някои неща. Е, искам да се спра на този въпрос отново и да задам уточнителни въпроси, свързани с идеята за обща система за спестяванията, така наречената АДИС. ЕДИС. ЕДИС. Тази система трябва да бъде подложена на всеобхватно проучване за въздействието, което би имала. В момента комисията не разполага с такова подробно проучване на оценка на въздействието. Трябва да има и връзка с с необходимостта от намаляването на риска в банковия сектор. Има вече някои стъпки, свързани с намаляването на риска, но а, те не са достатъчно амбициозни. Ето защо е, относно ЕДИС е необходимо е, да предприемете допълнителни действия, господин министр, защото до сега това, което е направено, не е достатъчно. ЕДИС беше представен от комисията и това предложение не се овенча с успех. Имаше много неясноти и може би ще се необходими основни промени, които да бъдат внесени в предложението на комисията. Благодаря ви. Let me answer in my native language. Ďakujem пекне za, za úvodné. Благодаря. Благодаря ви за уводните ви думи. Що се отнася до а, действията, които са предприяти в а, областта на финансовите услуги, през юли а, дадох отговор на този въпрос, свързан с ЕДИС, системата за спестяванията. Много внимателно подхождаме към този въпрос, защото той е много щекотлив, засяга много чувствителна а, област имаше много оживен дебат тази седмица, като комисията представи своите мерки и трябваше да ам, обяснявам пред медиите за какво става въпрос. Не смятам, че ам, трябва да се крие, че сред предприятите, след предприятите мерки е намален изцяло риска, защото самото намаляване на риска трябва да бъде съпроводено с поделяне на отговорностите за намаляване на риска. Има пакет от мерки. Някои страни биват критикувани за това, че блокират действията свързани с поделянето на риска. Те използваха представянето на документа, за да реагират на този риск и да прехвърлят товара на, на останалите. Естествена човешка реакция е когато сте подложен на голям натиск и когато постоянно се казва, че ЕДИС е, тази система е застопорена, възпрепятствана и така нататък, ви се ще е да продължите напред, но трябва да се работи по по-нататъчната структура на банковия съюз. Все още очакваме какви ще са реакциите по предложението като Очакваме и какви ще са реакциите, свързани и с изборите следващата година. Така че Малтийското председателство няма да има лесната задача да постигне съгласие по а, въпроса. Ние започваме технически а, срещи утре, още утре и не смятам, че има някаква причина да протакаме нещата. Смятам, че както и вие казахте, ще отнеме време да се изготви тази съвместна позиция. Вчера се срещнах с Валдес тук в парламента по време на дискусиите за проспекта и той посочи своето желание да представи документ в Страсбург. Мозайката е доста шарена има различни мерки, които се предвиждат. трябва да се обсъди темата за малките и големите държави членки, за държавите членки, които се считат като приемащи и а, от друга страна останалите държави членки. Малко по малко се а, оформя общата позиция. А, трябва обаче да се имат предвид и гаранциите в общата система за банкирането. Те обаче няма да са възможни без да се приеме един метод, свързан с намаляване на риска в отделните държави членки в банковия сектор. Особено като се има предвид, че все още има държави членки, в които могат да възникнат известни проблеми. И така, в заключение, ще кажа, че разглеждането на текста член по член е разумен подход. И а, така се прави на много заобучено разглеждане на текста и много внимателно се разглеждат всички аспекти, свързани с него. Благодаря ви, Перван Шперес. Е, Благодаря, господин министър. Относно ЕДИС, няма да се връщам този въпрос, но се боя, че разговорите винаги обръща повече внимание на намаляването на риска. Искам да обаче един въпрос относно макроекономическите аспекти на вашето, пред... на вашето представене. Беше решено да не се налагат санкции на Испания и Португалия. Вие се срещнахте тогава с парламента. Това беше мъдро решение. Тези две страни сега предлагат ефикасни мерки за коригиране на дефицитите в своите бюджети, но И изглежда сме притиснати до стената, що се отнася до економическото управление. Как оценявате приноса на вашето председателство по една отворена, нерешена тема относно последващите действия възоснова на доклада на петимата председатели. Не виждам особено да е направено страна на съвета. Въпросите за сигурността, за отбраната изисква да се завърши економическия паричен съюз и, както ни се казва непрекъснато от МВФ, да има отделен бюджет за еврозоната. Sie? Yes? A call? 40, Благодаря ви. След 5 минути трябва да тръгна и ще кажа нещо накратко. Мога ли сега да задам въпроси, защото след 5 минути трябва да напусна. Имам друг ангажимент. Is, is a bit, uh, uh... Uncommon, sorry, you could have told before. Now we, we listen the answer and then you... Да, добре, а, нека, а, нека да чуем отговор и след това ще ви дадем и на вас възможност да си зададете въпрос. Ja sa pokúsim zareagovať na tento časový problém a potom to možno spojíme, ale... Um, може би ще се опитаме да се справим по някакъв начин. Uh, но като имаме предвид скорошните дискусии, свързани с данъчните политики в държавите членки, става ясно, че е необходимо тази тема да бъде разгледана по различен начин. Трябва да се занимаем с тази тема конкретно, а не да се опитваме да заобикаляме. За това обаче е необходима известна смелост. Тя е, изисква и задълбочаване на паричния и а, економически съюз. Необходимо е да има обща застраховка за безработица на европейск, а, в рамките на Европейския съюз, защото в момента а, а, тази застраховка за безработица е различна в държавите членки и не е необходимо не е достатъчно да се каже, че структурата на паричния съюз не е цялостна. Ние искаме да я завършим. Това е реалността, но не разполагаме с а, достатъчно благоприятна среда. А, политическият цикъл също не е подходящ. Все още очакваме резултатите от, а, раз, от а, изборите, преведени, които ще се проведат през 2017 година и е жалко, че създателите на този проект не са в състояние да вземат някаква конкретна позиция. Може да се каже, че това по някакъв начин ни връзва ръцете, но все още има правила, които трябва да следваме. Нека да ги следваме, да не ги заобикаляме. Това е единствената препоръка, която мога да ви дам. Ако не ви харесват правилата ми, нека да ги променим. Благодаря ви. Господин Стартпати. Ähm, Вие го э, казахте нещо за паричния съюз и за това, че е необходимо да се предприемат повече действия и че европейската структура е уязвима в парламента се обсъжда кои политики са удачни за Европейския съюз и за неговия бюджет. Не може върху дългове да се гради бъдеще. Това означава, че се предприемат економии. А другата гледна точка е, че имаме нужда от повече финансови ресурси, за да насърчаваме економиката. И тези две гледни точки винаги се сблъскват по време на дискусиите и имаме нужда от реформи и в дългосрочен план не можем да говорим само за саниране на оздравяване на бюджетите. Необходими са структурни реформи, дали ще се промени структурата, социалните, формата на социалните придобивки или нещо друго. Въпросът ми към Екофин е следният. Сега промяната на структурата на бюджетите – която беше спомената от вас, ще бъде извършена или само се говори? Има ли конкретни идеи за това как могат отделни държави членки да проведат структурни реформи, свързани със своите бюджети? Ja zorilo samozrejme musím podotknúť, že hovoríme o téme eurozóny, kde... Um аз казах, че темата днес е свързана с еврозоната и в качеството си на председател на ЕКОФИН а, няма как да коментирам задълбочено въпроса за бюджета, но ще кажа, че ние отиваме отвъд законодателната рамка и повтарям, комисията за първи път изготвя препоръки, свързани с фискалната рамка и за допълнителните мерки, които трябва да бъдат предприяти от еврогрупата. Обаче това не е съвместимо с сегашните правила. настоящите правила, свързани с пакта за стабилност и растеж, не се занимават с въпроси, свързани с разширяването на бюджета. Няма вътрешни правила, свързани с функционирането на еврозоната и да бъдат обхващани всички пет ситуации. Отвъд тези правила ние се опитваме да се справим с належащите въпроси. Спред се с Еврогрупата се опитваме да прокарваме хоризонтални политики, да се прави преглед на разходите на отделните държави и членки. И а, това а, води, разбира се, до структурни промени и реформи, що се отнася до разходното перо. Е, сега, що се от отнася до това, което се случва в Италия и в Словакия през последните години, ние преглеждаме много внимателно ам, разходните пера в а, тези страни и търсим инструменти за оздравяване. Освен това се прави и обмяна на най-добрите практики. Като цяло съществуват правила, които са залегнали в законодателството, прието от Европейския парламент. Говорим за законодателния пакет с а, включващ две законодателни мерки или шест законодателни мерки. Съществува пакета за, за а, стабилност и растеж като той се фокусира върху а, критериите свързани с разходите. Всичко това са технически въпроси и те имат а, пряко въздействие върху качеството на живот на нашите граждани. Thank you. My... Благодаря, докато разбирам. А препоръките, свързани с фискалната политика от страна на комисията, не са много легитимни. Някои държави членки а, се опитват да използват а, тези възможности, които им се предоставят от а, фискалните политики. Следващия оратор. Благодаря, господин, благодаря, господин председател. Господин министр, искам да ви благодаря за подходът, който прилагате, за това, че улеснихте постигнато на споразумението по регламента за проспекти. Това става само преди 12 часа. Относно отнася до директивата за противодействие на прането на пари. Аз съм докладчик в Сянка по тази директива. Искам да попитам как стоят нещата в съвета. Доколкото знам, а, някак си оставам с впечатлението, че няма желание за а, голяма прозрачност, що се отнася до регистър за а, крайните бенефициери. Е и списъка с отделните дружества. Няма желание да се дава публичен достъп до този регистър. Прозрачността обаче е един от основните инструменти за противодействие на прането на пари и противодействие на измамите. непрозрачността може да подразни много хора и ам, да породи ам, недоволство срещу глобализацията. Да. Моят въпрос е свързан с словашкото председателство. То се увенча с много голям успех. Аз съм от страна, която о, в миналото беше едно цяло с вашата страна. Относно правомощията, какво ще ще препоръчате на следващото председателство на вашите наследници. Искам освен това да изкажа и своите поздравления за успеха на словашкото председателство, особено като си има предвид колко турбулентни са времената, в които живеем. Благодаря ви за милите думи и за вашите похвали. Ще отговоря на въпрос за това какви биха били моите препоръки към Малтийското председателство и към колегата, който ще поеме председателството на ЕКОФИН. Някои а, въпроси вече са уточнени, необходими са още едно-две заседания, за да постигнем окончателно съгласие ще има конференция на ОСР в Париж. Марио Паскал и други ключови фигури от световен мащаб ще са там и ще се съвещават по въпросите, свързани с противодействието на прането на пари. Малта не е основен играч в тази област, но трябва да положи усилия. Необходимо е да се използва набраната инерция и като се има предвид, че политическата ситуация търпи сътресения, може би е добре да се забравят посланията, които се тиражират в медиите. трябва да се продължи работата по банковия съюз, проектът който беше представен от Валдис Домбровски. Е свързан с намаляването на риска и той ще придобие по-конкретни очертания като ще се продължи с тристранните срещи. Въпросът за секюритизацията също е много важен. Всички те са включени в работната програма. Освен това, очакваме с нетърпение и изготвянето на Бялата книга от комисията, където ще бъде извършена оценка на доклада на петимата председатели, който е свързан с също много важна тема. Директивата за противодействие на прането на пари. С тази тема сме се занимали два пъти. Също сме правили изявление за пресата. Казвали сме какви е, стъпки трябва да бъдат предприяти. Знаете какви са м, предизвикателствата, свързани с защитата на данните и така нататък. Но извървяхме дълъг път. И освен това имаме допълнителни амбиции да, да стигнем още по-далеч през, остана, през останалите 10 дни. Тези амбиции са реалистични. Не искам да коментирам отделните подробности, защото могат да застраша успеха на следващите ни стъпки, но а, наистина ще голям пробив. А, ако успеем да предприемам следващите а, стъпки, а, много средства се губят а, само защото ние не можем да се координираме в действията си за противодействие на прането на пари. На, значи, стискайте ни палци, за да можем да направим този важен пробив до а, коледа. Thank you. Димитрис Пападимулис. Благодаря, Димитрис Пападимулис. Благодаря, председателю. Господин Казмир, моля да си сложите слушалките, докато не научите, разбира се. Добър гръцки, надявам се, да научите. Пистево, ότι словакики проедрия и ήταν мия парагой. Много ви благодаря. Смятам, че словашкото председателство бе едно отлично председателство. Смятам също така, че факта, че не споменахте гръцката економика, всъщност е добра новина за Гърция. Изчетох комуникето на Еврогрупата и на Екофин. Виждам, че прогнозите за гръцката економика са по-добре в сравнение с 2015. Надявам се да направите всичко възможно до края на вашето председателство, за да можем да приключим втория меморандум и да започне растеж. Сред приоритетите на вашето председателство бе ясно споменато, че Банковият съюз е приоритет. Преди няколко дни господин Драги каза, че не може да бъде завършен този банков съюз, без третия стълб, т.е. без Европейската схема за гарантиране на депозитите ЕДИС. Има много рискове, не е сигурна е системата и за това е задължително да бъде приключен този трети стълб, иначе няма как да има истински банков съюз. Какво е вашето становище заказаното от Марио Драги? Е, според вас важен ли е ЕДИС наистина толкова много и по време на вашето председателство постигнахте определени постижения. Какво ще предадете на Малта от тук на седне. След това имаше известни безпокойства За микроекономическите дисбаланси на Германия. Пак Екофин изрази а, такива притеснения. Имаше също и някои проблеми, свързани с пазара на труда и достъпа до него. Искам да попитам дали сте направили преценка, оценка на тези проблемни области на тези препоръки, които ви бяха отправени а, или бяха отправени към Германия всъщност. Тези макроекономически дисбаланси в Германия са много вредни за европейската економика. Така смята комисията и дефицита на юг се захранва от излишъците на север. Hovorili ste o nevyhnutnosti dokončiť банкову унию. Благодаря. Банковият съюз наистина трябва да бъде завършен. И искам да попитам, кое е по-важно, да имаме непълен валутен съюз или непълен банков съюз, защото живеем във времена на незавършен банков съюз и двата елемента, двете теми са сравними. Говоря честно пред вас а, и открито. Председателството ни приключва. Идва Малтийско председателство, може да се приключат преписки, само които се обсъждат, чакаме от месеци пакет с мерки от Европейската комисия, когато дойдат ще ги разгледаме, правим всичко възможно, но без да се приключи изборния период до година, не може да се очакват големи промени. Казвам ви го, защото сега се чувствам достатъчно свободен, тъй като приключвам в ролята си на председател на Екофин и завършването на банковия съюз за нас е важно. Паричният съюз също е важен, но през 2017 година не може да го очакваме и това е моето послание. Това не означава, че нямаме желание а, да помогнем на едното председателство, но така изглеждат нещата. Освен това говорихте за Гърция. Знаете, че ако го чувате от мен, това е ценна информация. Гърция последните няколко години по отношение на публичните финанси направи голям напредък. Имате отличен министр на финансите, който се радва на доверието на колегите си. Нужен общ подход. Последните дни разгледахме една много интересна тема. До каква степен трябва да има реформа на пазара на труда? трябва да има сближаване към най-добрите стандарти. Въпросът е, може да говорим за тези стандарти, що се отнася до пазара на труда и трудовото право. Това обаче не е, може би, моята експертна област. Истината е, че имаме отлични новини за Гърция, но за е, САЩ одобрихме краткосрочни мерки, които отговарят на пътната карта. И мисля, че устойчивостта на гръцкия дълг е факт. Thank you. That... Дариус Розати. Yes, thank you, Chairman, and uh, thank you, Minister, for being with us. Благодаря. Благодаря, че сте с нас. Засилване на устойчивостта на зоната на еврото. В Европейския парламент е, работим по бюджетния капацитет на еврозоната. Исках е, да чуя вашето мнение по този въпрос и може ли да ни кажете дали съветът е обърнал внимание на въпроса, дали е имало дискусии, първоначални или може би вече по-напреднали за бюджетния капацитет на еврозоната. Second... Вторият ми въпрос е свързан с данъка върху финансовите операции. Пет години минаха, откакто Европейската комисия подаде първоначалното си предложение. Няма голям напредък. Дори загубихме първоначалния ентусиазъм като че ли, или поне такъв ентусиазъм бе видим у някои държави членки. До каква степен все още може да се очаква такъв проект? Какви са основните пречки, ако няма вече ентусиазъм, за да има напредък, мейки предвид първоначалното предложение? Зачнем, зачнем поеда в области ФТТ. Нека първо да отговоря на въпроса за таксата върху финансовите операции. Ние сме една от страните с активно сътрудничество, но трябва да изразя позицията на Екофин пред вас и трябва да кажа, че при Ханс Йорк Шелинг, заедно с португалски експерти, а, експерти, извинете, през последната година нещата може би не изглеждат много добре, но всъщност постигнахме много, що се отнася до основните елементи на споразумението принцип, който идва от е, Австрия, говори за една широка база. Само по това постигнахме съгласие. Широка данъчна основа и ниска данъчна ставка. И минимален брой изключения. Това е основният принцип. Но проблема при това разширено сътрудничество е познат на всички. То е, че този тип данъчно облагане или този тип а, сътрудничество трябва да бъде глобално или максимално глобално. Господин Шойбле направи едно обещание. Той каза, че като председателства Г-20 ще повдигне този въпрос отново. Едно чудесно предложение – но при това сътрудничество няма никакъв натиск от никого. Отново става дума за единодушие по въпроси за прякото данъчно облагане и за защита на някои проекти, които могат да доведат до економически растеж. Но знаете, това е и много наболяла тема, a je to možno niekedy aj taký, také jediné možné východisko z hľadiska toho pohnúť vecami. Понякога всъщност това е единствения път напред, така че данъкът върху финансовите операции не се ограничава само до някои държави членки. Работата продължава, но е важно този данък да се смята за економически, а не политически проект. Поне така изглеждат нещата според мен. Говорихте също за фискалния капацитет. Тази тема бе спомената и госпожа Верес. Е, става дума за завършването на архитектурата на единия валутен пазар – Имаме и пакета Юнкер на комисията. И работата по FC2 бе свързано с собствени финансови ресурси, които дават възможност да отговорим на симетричните сътресения. И това е тема табу много държави нямат никакво желание да се занимават с нея. И сега се чувствам достатъчно свободен, за да кажа, че ми се иска да се говори за ЕФСИ в бъдеще, като за бъдещето на фискалния капацитет, като ембрион на тази идея. Надявам се тази тема да не бъде погребана някъде и някой да не каже, че не е достатъчно продуктивна Мнозина не искат да обсъждат тази тема. Като че ли си измиват ръцете с FC2 за това дали да се продължи или не завършването на архитектурата на Валутния съюз. Thank you. Uh, Merci, Monsieur le Président. Bonjour, euh, Monsieur благодаря. Добър ден, господин министр. Както казахте, доста неща са направени в фискалната сфера. Искам да се спра на две неща. След Люкс-Ликс знаете, че парламентът работеше да се примахнат тези данъчни постановления. Беше също публикувано изследване по въпроса. Но тези практики са се отворили отруили между 2013 и 2015. От, мисля, че е крайно време да се сложи край на тези данъчни постановления. Искам да разбера защо, кои държави членки са засегнати. Считате ли, че докато няма прозрачност и санкции, няма да се подобрят нещата. Относно трансферните цени, Счита се, че това е сериозен проблем и не може да се реши само в рамките на въпросите, свързани с конкуренцията на СТО. Смятате ли през 2017 година може да се представи проекто директива, която да разреши проблемите, свързани с трансферните цени? Благодаря ви. Благодаря. Аз съм от страна, в която данъчното облагане премина през големи промени през последните години. Трябва да призная, че сме се съсредоточили върху тази тема, защото бяхме принудени заради бюджетната консолидация. Опитвахме се да подредим обществените финанси и трябваше да стигнем до излишък. Първото задължение на държавата е да прилага данъчното облагане законодателство надлежно, не да увеличава данъчната тежест. Разбира се, много е лесно да се говори за това, но на практика процесът е сложен. Вярвам, че едно от постиженията, всъщност една от положителните страни на кризата бе, че парадигмата се промени, подходът към данъчното избягване е друг. Вчера благодарих на Анхел за неговата смелост борбата срещу този феномен по света. Не зная дали го осъзнаваме, но бащите на системата, в която живеехме, бяха постигнали съгласие системата да се промени. Това не може да стане от днес за утре. Промените последните години са изключителни. Ако погледнем назад към 70-те, 80-те, споразумението за обмен на информация световен мащаб, над 100 държави са го подписали, Та това споразумение ще бъде прилагано от 2017 сетне. и истинските собственици започват да се паникьосват поради това. Това ще промени всичко и много ще притесни онези, които до сега не плащаха десетилетия наред данъци. Трябва да продължим да оказваме натиск критиките са прекалено остри, като се има предвид големите постижения. Сега, когато стигнем до хибридните разминавания, това е тема, която е напълно неразбираема за хората, дори медиите не я засягат. И това дава една отлична възможност на лобистите да прокарват интересите си. Надявам се да не бъде прокаран този текст. Има милиарди, които могат да бъдат спечелени от държавите членки. Има и други причини, поради които Европейската комисия е започнала дела поради неспазване на правилата за лоялната конкуренция. Ние поканихме комисарката, за да ни предостави хоризонтална информация за евентуалните нарушения на правата за предоставяне на държавна помощ. Говоря за комисар Вестагер. Та помолихме да ни подаде такава информация, хоризонтална информация, без да се навлиза в подробности за конкретни държави. Сътрудничеството с комисията е отлично, с комисар Московиси, с генерална дирекция данъчно облагане. Високо ценим ролята на ОИСР и на Г20. Представители на тези държави. Тези помогнаха много, защото ако ги няма тях, тази чума няма да изчезне. Предишните председателства работиха по тази тема. Ние също подновихме разговорите за общата данъчна основа. Тази тема като че ли бе изпаднала от дневния ред, още от преди кризата. Сега обаче тя отново се съживява. Начина по който разглеждаме цялата идея за обща данъчна основа се е променила, парадигмата се е променила. Начинанието е огромно и много работа ще е необходима. Времената са се променили, отношението към темата също и мисля, че за всички ни това е положително развитие. Благодаря. Благодаря, Бернард Ланге. Благодаря, господин председателю. Искам да се спра на това, което казахте последно за данък за, върху финансовите транзакции, както и общата а, корпоративна данъчна основа. От 1993 година съществува една временна данъчна система, 60 милиарда според сметната палата са обект на измами. През последните 23 години не се е случило нищо. Решаваме това и онова за по-доброто сътрудничество, но нищо не се осъществява на практика. Има а, декларации от ЕКОФИН, от държавите членки, от комисията и така нататък. Въпросът ми е как ще успеем разумно да извършим тази реформа в данъчната система, съгласно членове от 101 до 103. Какво смятате за пилотния проект на а, Чехия за въвеждането на а, данък а, за, за, за ДДС с обратно начисляване? А, Създадохме комисията, която да проучи документите от Панама. Разглеждаме и директивата за противодействие на прането на пари и доколкото знаем, Екофин е постигнал съгласие за тези измамни 10 милиона евро да попаднат в правомощите на Европейския съюз, но по тези данъчни въпроси държавите членки постоянно а, спъват нещата. Искаме да има данъчна справедливост и това е много важен елемент от по-нататъчното европейско развитие. Не дали говорим за Амазон или за Apple или за така нататък, всички проблеми да бъдат премахнати. Ирландският финансов министр тук в тази сграда каза, що се отнася до АП, до Apple, да, част от оборота е бил а, облаган там. А, такива са разпоредбите. А, виждате, че много неща трябва да се направят. Моля да ни информирате какви са полуките ви и а, какво да очакваме от следващото малтийско и съответно естонско председателство през 2017 година. Poznat je temu daňovej suverenity a viete, že Относно данъчния суверенитет, вие сте добре запознати с тази тема. В някои държави политическите партии настояват за провеждането на конституционни реформи, за да се гарантира защита на данъчния суверенитет. Това е в реакция на някои, според тях, хаотични предложения, които идват от Брюксел. Това е доста чувствителна тема в всички държави членки. От това, което наблюдавам по време на заседанията на съвета и по време на преговорите, знае, че има желание за борба срещу данъчните измами, но данъчният суверенитет също е предмет на разглеждане. Това е другата страна. Преговорите за добри данъчни решения траят обикновено десетилетия. И освен това се налагат и преходни периоди за десетилетия наред, така че се стига до 30 годишен период преди влизането в сила. Някои може би няма да са живи да го видят. Това е реалността и това е свързано с начина по който функционират институциите. Данъчният ния суверенитет е нещо много добро. Има модели от някои много уважавани държави членки. Създават се работни места, гарантира се съответен по-висок жизнен стандарт на гражданите им за това и се предприемат тези мерки как може да се замести прихода, който идва по този начин в дадена държава с друг източник. Това ни води обикновено до философски анализ за това какви варианти са възможни. Но мога да ви кажа със сигурност, че благодарение на нашата подкрепа, директивата ПИФ която засяга важна тема в сферата на правосъдието и вътрешните работи и също сферата на ДДС. Беше директива, по която успяхме да постигнем съгласие, ако не греша, преди няколко дни. Всъщност това стана вчера, на 7 декември. И се радвам, че въпреки че това е данъчен въпрос, който се разисква от министрите на правосъдието и вътрешните работи, все пак беше постигнато съгласие. Има и друго предложение, което очакваме. Ние подкрепяме предложението на Чехия, Австрия и Унгария относно обратното начисляване на ДДС и се надяваме това да се разгледа преди коледа. Нина Гил. Благодаря. По време на вашето председателство вие постигнахте значителен напредък и аз ви поздравявам за това. Ние гласувахме с мнозинство тази сутрин за многогодишната финансова рамка, която беше утвърдена миналата година. Много важно е да се преодолеят конфликтите на интерес в държавите членки. Искам да благодаря на вас и вашия екип, ръководен от Камил Саса, за трудните преговори, които се водиха, въпреки че всички преговори са трудни, но мисля, че тези бяха особено трудни. И беше предприята днес и първата законодателна стъпка относно Съюза на капиталовите пазари. Има и положителни новини но мисля, че по-малките държави членки обикновено са много дръзки. Вие сте разговаряли с ваши колеги, ще разговаряте ли е, и с следващото председателство, за да продължи работата и да не се стигне до блокаж и до изоставяне на някои важни досията. Има доста економически и политически предизвикателства пред Европейския съюз. Вие вече очертахте доста от тях. За това са ни необходими бързи действия. Ние трябва да постигнем растеж на економиките. Ние трябва да преодолеем схващането, че Европейския съюз става все по-фрагментиран. Ние не винаги оставаме с впечатлението, че съветът а, разглежда бързо и, сериозно тези въпроси, както би трябвало, и ние трябва да намерим някакъв начин да се справим. Банковия пакет а, е нещо, което предстои за разглеждане от следващото председателство. Това е едно голямо предизвикателство. Ние трябва да постигнем съгласие, за да гарантираме стабилността на банките, а те да подкрепят европейската економика. Вие обезпокоен ли сте от проблема за необслужваните кредити, и за това как да се намали суверенния дълг? инвеститорите също изглежда избягват да имат работа с европейски банки. Как да се справим с тези проблеми? Какви полуки бихте извлекли, от които да се ръководят следващите две председателства на Малта и на Естония? Благодаря. Госпожо Кил, аз от своя страна също бих искал да ви благодаря за доброто сътрудничество. Радвам се, че успяхме да постигнем споразумение по регламента за проспектусите. Радваме се, че днес по време на гласуването също одобрихте пакета за секюритизацията. Малко сме разочаровани, че това не стана по-рано, за да започнем триалога, но ние ще предадем на малтийските колеги този пакет и им пожелаваме пълен успех при воденето на преговорите. Относно фондовете на паричните пазари, знаете, че постигнахме съгласието на държавите членки. Дори някои държави, които бяха по-въздържани, бяха също привлечени да подкрепят, така че постигнахме квалифицирано мнозинство, въпреки че не всички бяха и цяло доволни. Но ние въпреки това високо ценим постигнатото споразумение. Държавите е, е, членки се считаше, че ще бъдат е, против Съюза на капиталовите пазари след референдума за Брекзит, сега е още по-наложително да покажем, че Европейския съюз без Обединеното кралство ще може да реализира Съюза на капиталовите пазари, защото иначе ще сме по-слаби пред останалите по-големи световни економики и за това този въпрос не трябва да се забравя. Вие също споменахте суверенния дълг, начина по който се финансират държавите. Ние се опитваме използваме предимствата на количественото облегчение в максимална степен, е, има минимални лихви, всяка държава членка е свободна да реши по какъв начин ще действа, какви мерки да предприеме при тези обстоятелства. Що се отнася до натиска върху банките да се освободят от определени портфели суверени облигации, държавни облигации. ще е трудно да се решат тези проблеми, без да се постигне а, изцяло Съюза на капиталовите пазари. Ние трябва на първо място да осигурим достъп на всички държави, които проявяват дисциплина а, и а, които държат под контрол дълговете си. Но въпросът е сериозен и трябва да го имаме предвид. Последните предложения на Европейската комисия са в тази насока. Благодаря, Брайан Хейс има думата. Благодаря, господин председателю. Добре дошъл, господин министър, в ЕКОН. Аз искам също, както Нина на ГИЛ, да благодаря на вас и на вашия екип за това, което беше направено, да се приключи работата по досието за пазарите на за фондовете на паричните пазари. Вие трябва много да се гордеете с вашия екип по начина по който водиха преговорите. Ще има нов президент на САЩ, господин Трамп. Той също ще има на своя страна и Конгреса и Сената и вероятно ще се предприемат мерки, свързани с корпоративния данък в САЩ Освен това, има някои а, а, проблеми в някои държави а, членки, което може да изисква и повече вноски в а, бюджета. Какво е мнението ви? Когато Великобритания напусне Съюза, ще има нов а, бюджет а, на Съюза. Разговаряли ли сте по тези въпроси? Преговорите с Обединеното кралство биха могли да доведат до някакви вноски в европейския бюджет от страна на Обединеното кралство. И последното, което искам да кажа, е следното. Ние водихме в миналото разговори за въвеждането на данък върху финансовите транзакции. Обединеното кралство Германия ще поеме председателството на на Г-20. Дали считате, че може да се стигне до глобален стандарт? ще е по-трудно да се постигне световно споразумение. Това е обаче по-добрият подход. Относно разширяването на сътрудничеството по данъчните въпроси и преференциалните режими и евентуално напускане на някои дружества на държави, които не предлагат благоприятни данъчни условия. Това е въпрос, който трябва да се има предвид и когато говорим за данъка върху финансовите транзакции. Срещнах се с бившия съветник по данъчните въпроси на президента на Рейган преди време. Той очаква плановете на новата администрация в САЩ. Аз не съм голям фен на, на това което беше казано най-вече по отношение на Европейския съюз. В ОСР имаше съобщения, свързани с а, плановете за данъчно облагане на новата американска администрация, че това може да доведе до протекционизъм и да засегне вноса на стоки в САЩ. Мисля, че ОИСР може да бъде говорителят по тези идеи, тъй като се намираме в ситуация, която е сложна, но ние трябва да направим всичко по силите ни, за да се противопоставям на засилването на протекционизма. Що се отнася до вноса на нашия пазар, и когато говорим за Обединеното кралство, това, което е важно, е да сме единни и да излезем с обща позиция. но това не означава да прибързваме и да изискваме прекалено бързи мерки от страна на Обединеното кралство. По време на преговорите трябва да видим по какъв начин да се справим с различните аспекти, например по отношение на бюджета. Марио Монти е председател на, на група, която разглежда различни аспекти на тези проблеми. Ние искаме да пожелаем пълен успех на господин Бариение, но изключително важно е да постигнем единство. Перванш Перес. Благодаря, господин министър. По време на първото ми изказване исках да ви поздравя за неофициалния съвет, по време на който дебатирахте проекта за минимално обезпечение при безработица. Това беше по времето на вашето председателство. В края на председателството също се обсъди въпроса на Fiscal Aggregate Stance. Какво ще предадете по-нататък на Малтийското председателство по тези въпроси? Искам да поставя и въпрос за Европейската прокуратура. Знае, че това е, е отговорност на вашия комисар, за да се постигне в ексалната сфера, е необходимо да действа Европейска прокуратура Бяхме малко разочаровани от резултатите. Не считате ли, сега можем да преминем към засилено сътрудничество? По този начин инициативите, предприени от времето на френското и италианско председателство и от германския канцлер, да бъдат използвани, за да се премине към такова залит засиленото сътрудничество и да се създаде нещо като Европейска прокуратура, която да работи по дела от трансграничен характер, включително в контекста на борбата срещу тероризма. Госпожо Берес, от самото начало ние сме се опитвали да работим реалистично по приключването на въпроси, свързани с е, капиталовите пазари. Ние дори сме мечтали какво бихме искали да видим а, като развитие на еврозоната след 10 години. Ние също излязохме с писмо от страна на председателството, включващо всички инициативи. И разбира се, това писмо ще бъде изпратено и до председателя Шулц. Надявам се, че по този начин сме дали своя принос е, и сме послужили като вдъхновение за бялата книга, която ще бъде публикувана от комисията в началото на следващата година. По време на срещата на върха в Братислава беше одобрена пътна карта. Знаем, че темата са изключително сложни и Малта ще трябва да разгледа бялата книга, която ще се публикува от комисията през месец март. Надявам се, че това ще бъде източник на вдъхновение и че няма да плаши никого. Реалностите понякога не са особено приятни, но има конкретни предложения. Вие се спряхте на въпроса за Европейската прокуратура. Това не е в нашите правомощия но искам да посоча по наша инициатива комисаря Юрова два пъти участва в заседание на ЕКОФИН, нещо необичайно и ние успяхме да разискваме въпроси, свързани с неплащането на данъци, също измами с ДДС, тъй като това също има международно измерение. Има огромни загуби, които се реализират чрез подобна престъпна дейност от организирани групи. И това малко смекчи позицията и на онези, които не гледаха много с добро око на създаването на Европейска прокуратура. Утре ще се обсъди отново този въпрос. Нека да стискаме палци. Нашата национална позиция е в голяма степен в подкрепа. Председателят. Благодаря ви, благодаря господин председател на съвета. Скъпи Питър, това беше много интересен обмен на мнение. Искам да ви поздравя за начина по който ръководихте съвета ЕКОФИН и за успешните резултати, които постигнахте. Радваме се на постигнатото съвместно и че в съвета ще се разглежда фискалния капацитет Очакваме приноса на Европейския парламент по този въпрос, който ще остане на дневния ни ред, предвид на факта, че е изключително важен за бъдещето на Економическия парижен съюз. Министър Казимир желая всичко най-хубаво за коледните и новогодишни празници. Благодаря.